Миналата седмица в петък в Тулуза проведохме прекрасна среща на социал-демократическите партии в Европа заедно с Френската социалистическа партия. Открихме предизборната кампания с присъствието на около 500 000 души. Председателя на Френската социалистическа партия произнесе слово. Представени бяха всички партии от социалистическото европейско семейство. Речи произнесоха и Папандрео, и а, Размусен, и аз. Парламентарните избори в Исландия протекоха в наша полза. Най-общо казано, левият лагер спечели убедително. Така както всички вие вече знаете от медиите и най-вече от вестниците, Исландия е много заинтересована от едно бъдещо членство в Европейския съюз. Това според мен е добър сигнал – това е следствие от е, кризата, финансовата криза. Страната бе една от най-засегнатите от е, срива на финансовите пазари и финансовите институции. Но по отношение на Европейския съюз и на нас, това е много положителен сигнал, който трябва да използваме. След като Исландия желая да се присъедини към Европейския съюз, ние по време на предизборната борба можем непрекъснато да даваме този пример и да казваме, ето вижте какво става страните, които най-силно бяха засегнати, най-много пострадаха от финансовата криза, желаят да се присъединят към нас. А това означава, че в нас те виждат е, фактор на стабилност. Освен това, въпроса във връзка с ратификацията на Лисабонския е, договор е, също поднася така някои оптимистични елементи. Имам предвид е, Чешкия сенат. А, инак в, в политическата група многократно е казвано, че никога не сме продължавали, така да се каже, и не сме водили последователно дебата за, правата на наруш... за нарушение на правата на човека, принципите на демокрация и правова държава. Така че по отношение на Афганистан мога да кажа да. Знаете, че там е прият един закон за отношенията между мъже и жени в рамките на семейния живот в брака, за сексуалните отношения, най-вече в рамките на семейството, на брака. Президента на Афганистан днес заяви, след като имаше протести и, и възмущение бе изразено от, е, кажи речи, всички страни в света, е, той заяви, че законопроектът ще бъде оттеглен от Министерство на правосъдието, така че това е именно положителният резултат и от нашите действия. Желая ли някой думата по тези съобщения? Не. Преминавам към следващата точка от дневния ред, по която докладчик би трябвало да бъде колегата Свобода. Той обаче не присъства за сега на заседанието. Затова Паскуалина Наполитано ще ни каже нещо по отношение на правата на човека и случаите на нарушения. Благодаря, Мартин. Тази сутрин ние трябваше да обсъдим спешните предложения имаше общо съгласие да се предложат следните три а, теми. На първо място положението в Фиджи. Там а, имаше преврат, тъй като новият министър-председател е и а, лидер на въоръжените сили. Той също сложи край на доста голяма част от свободите в страната. Има също изгонени журналисти. Гленес поиска от председателя Пьотеринг да направи изявление на миналото заседание в Страсбург, но предвид на това, че трябваше да се направи изявление свързано с земетресението в Италия. Този въпрос не беше разгледан. На следващо място Мадагаскар, където също имаше преврат. Един младеж пое властта, разбира се, с подкрепата на армията, но той не иска да се организират президентски избори до края на следващата година и той възнамерява да промени Конституцията по такъв начин, че да му позволи да се кандидатира за президент, тъй като за сега е твърде млад, според изискванията на сегашната Конституция. В Бурунди беше прият закон тази седмица, с което се обявява за противозаконно хомосексуалността. Благодаря, Пасколина. Кой би желал да вземе думата по тези въпроси? Очевидно никой. Тогава ще ви препоръчам да направим следното, ако сте съгласни, естествено. Можем да изтеглим най-напред е, доклада на Алехандро Серкас за директивата за работното време. Алехандро ще ни разкаже как е, са приключили консултациите вчера вечерта. И след това вече ще проведем обща дискусия. Съгласни сте. Окей. Okay. Gracias, Благодаря, Мартин. А, исках да уведомя теб и колегите от групата, че с нощи проведохме последното заседание на а, помирителната комисия между съвета и парламента по директивата за работното време в два часа и нещо прекратихме срещата, като разбрахме, че няма други възможности за компромиси и за възможност да се разберем. Последното предложение от страна на комисията не представи нов материал или нови предложения по отношение на трите глави, които за нас са червени линии. Става дума за дежурствата и почивките на лекарите и клаузата за изключенията, така наречените опт-аути. Въпрос. Значи, това, което направихме, всъщност е само козметични промени, редактиране тук-там-там, но фактически големия проблем са изключенията. За тях не бе споменато дори непряко, дори косвено. А, става дума, че с края на споразумението за изключенията ще има ограничения за работното време. А, това, разбира се, е достойно за съжаление. Има и други сведения, които искам да споделя с вас. Първо, реакциите на големите европейски партии, на европейските работници и на европейските лекари, които заявиха, че са доволни, че парламентът не се е съгласил на едно недобро споразумение. Представителите на лекарите заявиха, парламентът е, е работил упорито, упорито за да спаси социална Европа, защото някой им се иска да изчезне въобще клаузата за изключенията – в предложението, което ни бе направено, не включваше клаузата за изключенията. Хубаво, че не го подписахме. Ще се радваме на тяхната подкрепа на национален и международен мащаб по време на избирателната кампания. Те още един път подчертаха, че оптаутите са кръгълен камък на социална Европа. А също така получихме съобщение от генералния секретар на Постоянния комитет на европейските лекари, те са доволни от работата, която сме свършили и също така ни похвалиха, че сме устояли на изкушението да сключим едно недостатъчно добро споразумение. Според тях по-добре е да няма никакво споразумение, отколкото едно недостатъчно добро споразумение, в което не се включват исканията на работниците и особено на лекарите за дежурствата и времето за почивка. Имаме контакти и с социалистите от Берлин. Те също одобриха това, което сме направили, подкрепят ни. Тоест, Мартин, ние не успяхме да сключим добро споразумение, но не отстояхме социална Европа. Европейският парламент играе голяма роля в европейската интеграция и от 200 или повече заседания на помирителната комисия. За първи път ние казахме категорично не на съвета. Защото ние не искаме да се отлага безкрайно идеята, че трябва да се сложи край на дългите работни дни, не искаме да се застрашава равновесието между работа и а, семейен живот. Не искаме да има дъмпинг в тази област. Въпросът е сложен. Много от социалистите, които участват в този процес, в различните страни имат различни поводи за загриженост, но наблюдава се голяма солидарност сред нашите колеги. Благодаря на всички, които ни подкрепиха. Знам, че в някои страни, вероятно, няма достатъчно информация по този въпрос. Добре е, че не подписахме едно лошо споразумение, затова сме абсолютно единодушни. Казвам добре дошла на Матилда, която току-що влиза. Социалистите отстояваха своята линия, останаха обединени, защитаваха позициите си и убежденията си и сега можем да пристъпим към европейските избори, като знаем, че ще имаме възможност да бъдем в силни позиции в един политически дебат. Нещо, което само ще укрепи ролята и имиджа на парламента в очите на цяла Европа. Знам, че като социалисти и като група в парламента ние а, твърдо се противопоставихме на онези, които искаха да а, подкопаят устоите на социална Европа. Благодаря на всички ви. Благодаря. Желаеш ли ти да добавиш нещо по казаното? Моят проблем е, че аз смятах, че ще спазваме дневния ред и по-късно ще разгледаме темата. Не бих могла да добавя нищо, тъй като не можах и да чуя Алехандро, но ще кажа все пак няколко изречения, независимо от това, че не съм чула казаното от Алехандро. Ние се опитахме да наложим едно добро решение. Комисията и съветът е, твърдят, че парламентът не е пожелал да направи нито стъпка в страни от предварително договорената позиция. Това не е вярно. По-скоро съвета мисля, че показа една нежелана твърдост. Но, както Алехандро каза, по-добре е това положение, отколкото един лош компромис. Успехме във всеки случай да изясним и надявам се и през следващите седмици ще успеем да го кажем на хората и да ги убедим, че Европейския парламент се постара да предотврати един лош регламент, една лоша директива и че през следващия легислатурен период ще можем да поработим върху подобряването на правната уредба. Но в рамките на нашата делегация мисля, че е, всичко бе много е, добро и конструктивно успяхме да работим. Харалд Етел е първият, който се обади, че желая думата. Благодаря на Алехандро. Вярно е, че предотвратихме най-лошото и че Европейския парламент отблъсна, така да се каже, възможността и отхвърли възможността за лоша правна уредба. Както и да гледаме на нещата, все пак социал-демокрацията в Европа винаги се опитвала да а, наложи един по-добър регламент в това отношение. Макар, че ни обвиняват тъкмо в обратното. Защото европейското синдикално движение и нашите синдикати в едно специално досие са включили наше заключение или наше становище или по-скоро настояваха да включат някакъв, някакво становище и заключение като резултат от нашата дейност в тази област. За мен, като австрийски депутат, задачата беше да обърна наопак и до сегашната позиция на австрийското правителство, начало с Гузенбауер и с друг председател, министър-председател. Сега вече при социал-демократическото правителство в Австрия трябваше нещата да се преориентират и да покажем, че нашето правителство се застъпва за една социална Европа. Но не ни е необходимо да правим някакви, бог знае колко големи а, е, крачки напред или да говорим за а, е, така, на висок глас за социална Европа, след като ние доста сме направили в това отношение. Е, мисля, че и в Федералната република нещата стоят по същия начин. Това исках да кажа. Не зная вие как ще оцените ситуацията в Европа като цяло. Благодаря. Аз също ще благодаря първо на Алехандро, но и на всички останали членове на делегацията за преговорите. Мисля, че те работиха много сериозно и са заслужили наистина много хвалебствени думи. Много умело ръководиха преговорите. Алехандро бе водачът на нашата делегация след като знаете, че тук в парламента много трудно бе постигната някаква някакъв минимален общ, така да се каже, знаменател по тази тема, той много умело застъпваше нашата линия. Социал-демократическото семейство е като че ли разделено в момента и от едната страна на разделителната линия стоят е, социалистите, които са на власт в момента в техните държави и от другата страна онези, които не са на власт. За първи път, струва ми се, има едно такова ясно разграничение между партиите, които са в момента в е, е, така, управляващата коалиция или управляват самостоятелно държавите си и от друга страна тези, които са в опозиция. Така че и колегите от е, определени страни като че ли са под натиска на е, управляващите социалистически партии, които са техните партии. А от другата страна са онези, които представляват е, държавите, в които социал-демокрацията е в опозиция. Като че ли Натиск има и в двата случая, просто в обратна посока. При всички положения не е хубаво в навечерието на една предизборна кампания да сме разделени и разединени, защото ще има разнопосочни сигнали, различни послания и ще объркаме избирателите. И аз мисля, че е най-добре да се концентрираме върху това, че социалистическата група в Европейския парламент е успяла да отблъсне, да предотврати приемането на един лош регламент, на една лоша правна рамка. Това е положението. Има нюанси, естествено, има възможности за различни интерпретации в крайна сметка, но това е факта, който е безспорен и е, който ще ни донесе плюсове по време на предизборната кампания. Харалд ще посочи и още нещо. 580 гласа за. Това беше резултатът при гласуването тук в Европейския парламент. не само ние, но и много консерватори и представителите на останалите политически групи гласуваха за така че това е едно наистина внушително мнозинство, което би трябвало да се има предвид. Не може да се говори за това, че социалистите имат една определена позиция, консерваторите имат друга позиция. В този случай ние успяхме да спечелим на наша страна, бих казала, много от консерваторите и представителите на останалите политически групи. Така че докато някои ключови моменти от нашата позиция не бъдат наложени, ние просто няма